връзки с Китай. От групата на Обединената левица госпожа Миранда Пас да замести господин Масталка и от групата на ЕНС господин Колумбие да стане член на Комисията по селско стопанство и за развитие на селските въпроси, както и на делегацията Европейски съюз Турция. Има ли